was So meine sehr verehrten Damen und Госпожи и господа, моля, заемете местата си, за да започнем. I hope we have a seat for everyone. Надявам се, че в залата има място за всеки го. Надявам се, не съм сигурен. Уважаеми госпожи и господа, сърдечно ви приветствам с добре дошли на заседанието. Приветствам ви заедно с госпожа Ливия Ярока от Комисията по правата на жените и равенството между половете. Днес ще гласуваме по предложение на Европейския Европейската комисия относно баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Но нека преди това ви попитам дали има бележки по дневния ред. Явно няма, с което дневният ред се счита за прият. Обръщам се с въпрос към съпредседателстващата. Имате ли бележки по дневния ред? Или можем да пристъпим към гласуването? Благодаря, господин Лене. За нас е удоволствие да заседаваме днес съвместно с вас. Добре дошли на всички. Съжалявам, че започнахме с закъснение, но имаше промени не само в залата, но и във връзка с придвижването до тук асансьорите насам бяха блокирани. Благодаря ви, казва председателя Тук обикновено се провеждат разговори на помирителния комитет. Да се надяваме, че днес няма да има нужда от помирителни разисквания и че ще можем да приключим успешно гласуването. Съобщение на председателя, точка 2 няма такива. Точка 3 одобрение на протоколите от заседанията от 8-9 юли и 16-17 септември. Ако до края на заседанието няма бележки по тези протоколи, те ще се считат за приети. Точка четвърта. Гласуването. Обръщам се с въпрос към съдокладчиците. Желаете ли да вземете думата, госпожо Краца и госпожо Регнер? Госпожо Регнер, заповядайте. Благодаря, господин председател. От моя страна, нека само да кажа следното. Темата породи много разисквания, много оживени дискусии с докладчиците в Сянка, които седят зад нас днес. Искам най-сърдечно да благодаря на всички, които участваха в работата по текста. Много упорито трябва да работим, когато в работата участват две комисии, когато има съдокладчици и въпреки противоречията помежду ни, успяхме да доведем работата до успешен край. Най-сърдечно благодаря на сътрудниците на политическите групи и на парламентарните комисии. Благодаря, госпожа Краца. Благодаря, благодаря, господин председател. Смятам, че това е много важен момент, именно, че двете комисии ще гласуват по една тема, която засяга економиката, обществото и хората, в частност жените. Аз мисля, че ние трябва и можем да намерим компромисни изменения и можем да изпратим едно съвсем ясно послание във връзка с ангажимента на Европейския парламент по тази тема. Благодаря. Благодаря, госпожо докладчик. Сега можем да преминем към гласуване. Първо, може би трябва да поясня процедурата на гласуване. Аз сега ще приложа процедурата на Комисията по правни въпроси. Принципът е следния. Гласуваме измененията с дигане на ръка, като аз няма да питам за въздържали се. Ако някой изрично иска да заяви, че е въздържал се, трябва да го заяви пред протокола. Също така когато е, има колебания за резултата от гласуване, се гласува електронно и гласуването по целия доклад също се извършва електронно. Надявам се, че всички имате картите у себе си, за да можете да гласувате по този начин. Виждам, че никой е, не е забравил картата си. Така, ако сте е, забравили, все пак трябва да погледнем и в секретарията във връзка с преброяването. Започвам с гласуването. Изменение 22. Идентично с 23. Кой е за? Госпожа Корналисън. Това е, е изказване или е, гласуване? Госпожа Корнелисен. Изм... Процедурен въпрос. Доколко не знаех, че днес ще гласуваме Знам, че трябва да гласуваме, за да може нещата да бъдат приключени до края на мандата. Но в крайна сметка имахме а, срещи за постигане на компромиси. Нещата се забавиха, постигнахме добра компромиси. Докладчиците казаха, че ще вземат предвид нещата, а пък Получих, получихме текста преди уикенда с много малко промени, така че нямахме време да обсъдиме, да, да продължим да а, и така че ние малките групи се чувстваме ощетени от това че е, не са е, обсъдени допълнителни компромиси. Разбира се, разбирам, че трябва да, да постигнем някакъв резултат, но наистина нещата бях, можеха да бъдат по-добри. Добре, отбелязваме си критиката. Започваме обаче гласуването. Изменения 22 и 23. Моля, гласувайте с дигане на ръка. За, против, отхвърля се. След това изменение 24 за, против, отхвърля се. МПЛА 1. МПЛ 1 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. Сто седемдесет, сто седемдесет и едно, сто седемдесет и седем до сто осемдесет и три до 189 и 190 трябва да ги гласуваме анблок. За, против, отхвърля се. Компромисно изменение 2. За, против, приема се. Изменение 176, но да, всъщност по него трябва да гласуваме. 176 за, против, отхвърля се. Изменение 3. Компромисно изменение 3 за, против, приема се. Е, изменение 186 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Компромисно изменение 5. Кой е за? Против? Приема се. Компромисно изменение 6. За? Против? Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по компромисно изменение 6. 70, всъщност 47 гласували от 148, виждам сега, че 48 са гласували, прекратявам гласуването. 38 гласа за, 9 против, няма въздържали се. Резултатът е съвсем ясен. Приема се. След това Изменение 291 на госпожа Люлинг отхвърля се. Изменение 292 за, против, отхвърля се. Изменение 293 за, против, отхвърля се. Изменение 294 за, против, приема се. Изменение 295 за, против, отхвърля се. Изменение 300 за, против, 296 пропуснах, извинете. Гласуваме по изменение 296 за, против, отхвърля се. Сега гласуваме по изменение 300 за, против, отхвърля се. Добре, Нека да проверим, че с електронно гласуване. Двадесет и шест за, двадесет и двама против. Приема се. МПЛ 58 за, против. Това също ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение МПЛ 58. Двадесет гласа за, 27 гласа против, отхвърля се. По МПЛ 51 няма да гласуваме, няма нужда. Сега гласуваме по изменение 301 за, против, отхвърля се. Изменение 302 е, за, против, отхвърля се. МПЛ 59 за, против, отхвърля се. ЕКОН 55 за, против, да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по ЕКОМ 55. Ja. Само. 11 11 за, 36 против, отхвърля се. Екон 56 за, против. Отхвърля се. Изменение 303. За, против. Приема се. Нека да проверим обаче чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 303. за, 19 против, 3 въздържали се, приема се. Екон 57 за, против против. Виждам, че има повече гласове против. Нека да проверим чрез електронно гласуване по ЕКОН 57. Двадесет и шест за, двадесет и един против. Приема се. С това сме приключили изменение 304. Преминаваме към изменение 305. За, против, отхвърля се. Изменение 307 за, против, отхвърля се. МПЛ 60 за, против, отхвърля се. ЕКОН 58 за, против, отхвърля се. Изменение 306 за, против, отхвърля се. 309 за, против, отхвърля се. 310 за, против, отхвърля се. МПЛ 61 за, против, отхвърля се. Екон 59 за, против, отхвърля се. Изменение 312 за, против, отхвърля се. Изменение 313. Не, по 312 ще гласуваме електронно. Einundzwanzig. 21 гласа за, 27 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Изменение 313 за, против, отхвърля се. Екон 60 за, против, отхвърля се но ако желаете, можем да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме електронно по Екон 60. Деветнайсет за, 28 против, трима въздържали се, отхвърля се. МПЛ 62 за, против. Ще проверим също чрез електронно гласуване. Гласуваме по МПЛ 62. Двадесет за, 29 против, отхвърля се. Компромис 7 за, против, приема се. Изменение 317 за, против, отхвърля се. 318 за, против, Отхвърля се. МПЛ-2 е, за, против, отхвърля се. МПЛ-3 за, против, отхвърля се. МПЛ-4 за, против, отхвърля се. МПЛ-5 за, против. Бих казал, че се отхвърля, но нека да проверим, че с електронно гласуване. 21 за, 28 против, 1 въздържал се. 21 за, против, отхвърля се. МПЛ 6 за, против. Също трябва да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по МПЛ 6 електронно. 38 за, 11 против, приема се. 26 за, против, отхвърля се. Екон 1 за, против, приема се. Изменение 28 за, против, отхвърля се. Изменение 29 за, против, приема се. Изменение 30. Тук имаме разделно гласуване. Гласуваме по първата част за, против, приема се. Втора част за, против, приема се. Имко едно за, против. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, приема се. 38 за, против, отхвърля се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 38. Четири за, 47 против. МПЛ 8 за, против. Отхвърля се. Изменение 40 за, против, отхвърля се. Едно за, против, приема се. Изменение 39. Това е приключено. Изменение 42. За, против, приема се. МПЛ 9. Разделно гласуване. Първа част. За, против, Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. Екон 8 за. Против. Приема се. 44 за. Против. Отхвърля се. Изменение 2 за. Против. Приема се. Екон 9 за. А всъщност е, Екон 9 Всъщност да, извинете, трябва да гласуваме по него. Екон 9 е, за, против, приема се. МПЛ 10 за, против, приема се. Да, понеже приехме Екон 9, МПЛ 10 няма нужда да го гласуваме. Добре, преминаваме към изменение 46, също няма нужда. Всъщност, сега преминаваме към изменение 48. За, против, приема се. 49 за, против, отхвърля се. МПЛ 11 за, против, приема се. МПЛ 11 проверяваме чрез електронно гласуване. 28 за, 24 против, приема се. Екон 10, по него няма нужда да гласуваме. Изменение 3 също, имко 7 също, 50 и 51 са следващите. И изменение 51 на госпожа Ана Кодаки за, против, отхвърля се. 52 е, за, против, отхвърля се. 53 за, против, отхвърля се. Еко на 11 за. Против. Отхвърля се. Имко 8. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Бих казал, че се приема, но нека да проверим. Гласуваме електронно по първа част на Имко 8. 32 гласа за, 17 против, 3 въздържали се, приема се. Втора част за, против. Също ще проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по втората част на имко 8. Двадесет и седем за, двадесет и три против, двама въздържали се, също се приема. 54 няма да гласуваме по него, няма е, необходимост. По 55 обаче трябва да гласуваме. Изменение 55, значи за. Против. Много ми моля още веднъж за. Против. Малко объркано стана гласуването, затова предпочитам да проверим че с електронно гласуване. 29 за, 23 против, отхвърля се. А всъщност, извинете, приема се, поправя се председателят. Добре, че внимавате всички. 57 за, против, отхвърля се. 56 за, против, отхвърля се. 58 за, против, Приема се. Окей, der next is Imco 10. Имко 10. За. Против. Приема се. Екон 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение 60 за. Против. Отхвърля се. Изменение 61. За. Против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Не е ясен резултата. Тринайсет за, 36 против, 3 има въздържали се, отхвърля се. Имко 11 за. Против. Да проверим чрез електронно гласуване. Двадесет и пет за, двадесет и три против, трима въздържали се. Приема се. и две. Идентично с Екон 14 за. Против. Приема се. Имко 12 за. Против. Приема се. Имко 13 за. Против. Проверяваме чрез електронно гласуване. Гласуваме по имко 13. Тридесет за, 21 против, 1 въздържал се, приема се. Изменение 63 за. Против. Отхвърля се. Екон 15. Разделно гласуване. Първа част. За. Против. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Отхвърля се. Изменение 64 за. Против. Отхвърля се. 65 за против. Ще проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме по изменение 65. Zweiundzwanzig 22 гласа за, 28 против, 2 въздържали се, отхвърля се. МПЛ 13 за, против, приема се. Изменение 66 за, против, отхвърля се. 69 за, против. Отхвърля се. МПЛ 14 за, против. Отхвърля се. Изменение 67 за, против. Бих казал, че се отхвърля. Отхвърля се. 68 за, против. Да проверим, че с електронно гласуване гласуваме изменение 68. 38 за, 12 против, 2 въздържали се, приема се. Изменение 4 за. А, всъщност по него май няма смисъл да гласуваме. Извинява се председателят. Изменение 70 на госпожа Люлинг. За, против, отхвърля се. Изменение 72 за, против, приема се. МПЛ 15. Няма необходимост от гласуване. 71 също. Тогава гласуваме по изменение 73 за, против. Приема се. Екон 18 за, против. Отхвърля се. Изменение 75 за, против. Отхвърля се. 76 за, против, отхвърля се. 74 за, против, отхвърля се. МПЛ 16 в две части. Първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, приема се. Изменение 5 за, А всъщност по изменение 5 мисля, че не трябва да се гласува. Следвам указанията на секретарията. Значи гласуваме по изменение 41 за, против, отхвърля се. Екон 20 за, против, отхвърля се. Екон 21 за, против, Извинете, поправя се председателя, трябва да гласуваме по изменение 43 на Хъкмарк. За. Не, секретариатът казва, че трябва да гласуваме по изменение 43. То не е идентично. Значи, 43 за, против, отхвърля се. Екон 21 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване по Екон 21. 21 за, 28 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 77 за, против, приема се. Изменение 86 за, против, отхвърля се. Мисля, че не сме пропуснали нищо. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против, Отхвърля се. 89 в две части. Първа част за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Отхвърля се. Изменение 91 за, против. Отхвърля се. 92 в две части. Първа част за, против. Отхвърля се. Втора част за, против. Ще проверим чрез електронно гласуване. По втора част на изменение 92 гласуваме електронно. Двадесет и два гласа за, 29 против, отхвърля се. Изменение 93 за, против, отхвърля се. 95 за, против, Приема се. Екон 25 за. Против. А, всъщност, казват ми, че по Екон 25 не трябва да гласуваме. Изменение 94. А всъщност и по него не трябва да се гласува. Тогава изменение 102 Първа част за, против, отхвърля се. Втора част за, против, приема се. Екон 27 за, против. Трябва да гласуваме електронно по Екон 27. 22 гласа за, 28 против. Отхвърля се. Изменение 104 за, против. Отхвърля се. Екон 28 за, против. Струва ми се, че се отхвърля. Отхвърля се, да. 106 за, против. Отхвърля се. 105 за, против, отхвърля се. МПЛ 21 за, против, отхвърля се. Изменение 7 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване. 32 гласа за, 17 против, 2 въздържали се. Компромис 9 за, против. По компромис 9 ще гласуваме електронно. 38 гласа за, 12 против, приема се. 107 за, против, отхвърля се. Изменение 8 за, против. Също ще проверим чрез електронно гласуване. 37 за 13 против, 1 въздържал се. МПЛ 22, по него няма нужда да гласуваме. Изменение 112 за, против. Отхвърля се. Екон 29 за, против. Отхвърля се. Изменение 113 за, против. Отхвърля се. Изменение 111 за, против против, отхвърля се. Изменение 114 за, против, приема се. Изменение 9 за, а всъщност по него не трябва да се гласува, казва председателят. Изменение 115. Кой е за? Против. Отхвърля се. Екон 30 за. Против. Приема се. 118 за. А всъщност по него няма да се гласува. 120. Изменение 120. За. Против. Приема се. 123 за. Против. Отхвърля се. 121 за. Против. Отхвърля се. МПЛ 26 за. Против. Отхвърля се. Изменение 122 за. Против. Отхвърля се. Екон 31 за. Против. Отхвърля се. Екон 32 за. Против. Отхвърля се. Изменение 125 за, против. Отхвърля се. Изменение 124 за, против. Отхвърля се. МПЛ 27 за, против. Отхвърля се. Изменение 120... 135 за, против. Отхвърля се. 145 Ниблер за, против, отхвърля се. 146 за, против, отхвърля се. 147 за, против, отхвърля се. 148 за, против, отхвърля се. Екон 35 за, против. Трябва да че чрез електронно гласуване. 26 гласа за, 21 против, 3 въздържали се. Приема се. 100 и 50. Изменение 150 за, против, отхвърля се. 151 за, против, отхвърля се. МПЛ 31 за, против, отхвърля се. 152 за, против, още веднъж. Да проверим чрез електронно гласуване по изменение 152. Двадесет и два гласа за, 28 против, един въздържал се, отхвърля се. 158 за, против, отхвърля се. 160 за, против, отхвърля се. 157 за, против, отхвърля се. МПЛ 33 за, против. Отхвърля се. Екон 37 за, против. Отхвърля се. Изменение 159 в две части. Първа част за, против. Отхвърля се втора част за, против. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по втора част на изменение 159. 19 за 30 против, 2 въздържали се, отхвърля се. Изменение 161 за против, отхвърля се. МПЛ 34 за против, отхвърля се. Изменение 162 за против, приема се. 35 за против, отхвърля се. Изменение 163 за против, отхвърля се. Екон 38 за, против, приема се. Екон 39 за, против. Да че чрез електронно гласуване. 19... за 30 против отхвърля се. 164. Изменение 164 за против отхвърля се. 165 за против отхвърля се. 166 за против да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 166. 21 за, 30 против, отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Също трябва да проверим чрез електронно гласуване. Тридесет и седем за, 13 против. Приема се. Изменение 100, 67 за. Против. Приема се. Екон 40 за, а всъщност по него няма смисъл да гласуваме. Сега гласуваме целият доклад. Това ще направим чрез електронно гласуване, както е прието в нашата комисия. Начало на електронното гласуване – 40 гласа за, 9 против, 2 ма въздържали се. Сега гласуваме по законодателната резолюция, също електронно. Същият резултат 40 за, 9 против, 2 въздържали се. Сега гласуваме по решението да се започне преговори с съвета. За това ни е необходимо квалифицирано мнозинство, поради което ще гласуваме електронно. Четиридесет и един гласа за, девет против, един въздържал се. Поздрави за двете дами докладчици. Пожелавам им всичко най-добро. Така, сега преминаваме към точка разни. Тук няма коментари. И закривам заседанието.